Дами и господа, уважаеми колеги, искам да открия днешното заседание. Искам да ви представя нашият нов член на секретарията. Виждате го там. Добре дошъл след нас и се надяваме, че ще можем да си сътрудничим с вас. Дневният ред може да бъде прият, ако нямате някакви възражения. Няма. Ако нямате и възражения, могат и протоколите да бъдат приети. Добре. Преминаваме към точка четвърта за интегриран подход към културното наследство на Европа и давам думата на докладчика Киркос, за да представи своето становище. Господин Киркос, имате думата. You, Благодаря, господин председателю. Ще говоря на гръцки. Благодаря ви, колеги. През юли 2014 година Европейската комисия провери или по-скоро изготви съобщение, нови рамки за политиката свързана с туризма в Европейския съюз. Ставаше въпрос за това да се провери до каква степен културното наследство може да се използва за целите на економическото развитие, като се засегнати аспекти, свързани с опасването на културното наследство. Ние отговаряме за туризма. В тази връзка изготвихме и становище, за да се опитаме да посочим, че има ам, ясна връзка между културното наследство от една страна и неговото опазване от друга. И друга ресорна комисия е водеща, но ние също искаме да подчертаем значението на културното наследство за туризма. Културното наследство съставлява голяма част от сектора на туризма в Европейския съюз. Културното наследство е много важно. Трябва да бъде опазвано, защото то подсилва и конкурентоспособността на Европейския съюз. Културният туризъм е, алтерна... е альтернативен сектор на форума който беше проведен миналата година, свързан с туризма. Това беше подчертано. Културният туризъм води до създаване на нови работни места в туризма. Има много малки и средни предприятия, които се занимават с културен туризъм. 95% от предприятията, които упражняват стопанска ден в областта на културния туризъм са малки и средни предприятия. Разбира се, е, важно се спомена, че в тази област са важни и специализираните услуги. Те трябва да са с много високо качество. Трябва да се е, дава информация какви са и финансовите възможности от страна на Европейския съюз, за да се окаже подкрепа на този вид е, туризъм като политиката в сектора трябва да бъде изготвена съвместно с всички заинтересовани страни, туроператори, други предприятия, които оперират в сектора на туризма, от полза и да се обменят добри практики. Важно да се насърчава опазването на културното наследство, защото има много културни обекти в Европейския съюз и Европейската комисия иска да подеме инициатива в тази насока. Културният туризъм е много важен и за развитието на регионите. Има отдалечени региони, планински региони, острови и ам, те всички могат да се благодетелстват от развитието на такъв тип туризъм. Ние смятаме, че на местно и регионално ниво трябва да се използва богатството на културното наследство. Важно е обаче да се има предвид и а, трансграничното развитие на туристическите продукти и тяхното предлагане. Трябва да се знае ние на европейско ниво какви, с какви ценности, с какво културно богатство разполагаме. Има в тази връзка подети редица инициативи на европейско ниво, с които се цели да се подчертае европейския характер на сектора на туризма. Културното наследство може да се използва и на регионално, и на европейско ниво за стимулиране на развитието на туризма. Е, има редици мерки, които се прилагат вече, е, такива като Натура 2000, специалният знак за обектите, които са част от културното наследство. Има и дни посветени на културното наследство и така нататък. Има и столици на културата, на които се избират в рамките на Европейския съюз. Културата трябва да бъде насърчавана и подпомагана. Тя може доведе до устойчивото развитие на туризма. Е, искаме да кажем, че масовия туризъм е пречка пред развитието на културния туризъм. Благодаря на докладчите докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще продължим нашето сътрудничество с докладчите в Сянка. Има вече планирани заседания. Искаме да работим и с другите колеги в тясно сътрудничество и, разбира се, сме благодарни за вашите предложения. Сега давам думи, думата на Космос Кословски, който е докладчик в Сянка. Danke, Herr Ich möchte ein paar Worte die Schattenberichterstatterin von der EVP nicht da. Е, докладчикът в сянка от е, НП не е тук и госпожа Ван де Камп иска да каже нещо. Е, voorzitter, dank u zeer. Sorry, ik had even moeten melden van tevoren dat mijn... Eh, Благодаря. Всъщност, трябваше да ви предупредя малко по-рано, че госпожа Швайцер, моята колежка, отсъства днес поради което аз се обръщам към докладчика. Благодаря му от името на Народната партия. Благодаря ви за това ясно представяне на становището. Мисля, че е много важно да се постави ударението между за връзката между транспорта и туризма. Ние ще предложим изменения, но за момента мога да кажа, че сме напълно удовлетворени от предложения от вас подход и ви пожелавам продължава успешна работа. Благодаря ви. Космос Слотовски има думата. Благодаря, господин председателю. Аз също искам да кажа име, няколко думи от името на Томас Боремба, който не може да присъства на заседанието. Ще продължа на полски. Аре шон gefreut. Dziękuję, dziękuję panu sprawozdawcy za e, Искам най-напред да изкажа благодарности на докладчика за становището и е, за ударението е, върху е, маршрутите, по, което, по които тръгват поклонниците, също така маршрутите за велосипедисти ние говорим също така и за маршрут на железната завеса. Това може да насърчи а, опазването на нашето културно наследство. това е маршрут, който е около 9000 км и прекусява 20 държави членки. Тръгва от Русия и преминава през Германия и накрая приключва в България. в момента ние честваме 70 години от конференцията в Ялта. Така че този маршрут е от особено символично значение тази година. На второ място пътищата на поклонниците, така наречения хаджилък. Това е свързано с културното наследство и с а, историческите паметници. В, в Польша има около 500 свети места, но достъпа до тях зависи от транспортната инфраструктура. Достъпът до подобни места е много важен, защото има туризъм именно на поклонници. Културният туризъм е свързан е, с посещения на музеи и на други исторически места и обикновено те са част от е, пакет, от пакетни услуги, във връзка с културния туризъм, ограничения достъп до определени места може да принуди някои туристи да се откажат от посещението им. Ние трябва освен това да знаем, че глобализацията е предизвикателство за популяризирането на нашето културно наследство. Това е особено важно за страни от Централна и Източна Европа. Достъпът до тяхното културно наследство е, би довел и до добро, добро опознаване на това наследство. Благодаря от името на Алде. Павел Теличка. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, uh, I need to apologize Martina Dlabayeva, who's currently uh, благодаря. Бих искал да се извиня от името на колегата, който в момента взимал отношение по доклад в економическата комисия, така че аз е, говоря от името на колежката. Искам да ви кажа, че ще бъда кратък. Искам да е, добавя само една-две точки, съвсем накратко. Е, първо, от името на Мартина. Тя високо оценява становището смята, че е много добре балансиран и е, много целенасочен доклад. Е, тя може би ще предложи едно-две изменения но се смята, че има широко съгласие по това, което вие предлагате и е, нейното мнение. Е, искам да се спра на някои второстепенни въпроси. Поставя се ударението върху транспорт, при който се съчетават различни превозни средства, но се имат предвид по-отдалечени области, и е, може би е, ще бъде полезно да се осигурят предварителни условия е, за насърчаване на туризма, свързан с посещение на културни паметници може би има отдалечени малки места, които не трябва да пренебрегваме и трябва да се предприемат е, някои инициативи е, в, в, е, по този въпрос. Втората ми забележка. Малките средни предприятия са от ключово значение в областта на туризма и аз ще се радвам, ако се подчертае необходимостта, че понякога има административни тежести, които са несъразмерни. Понякога има регламенти, които трябва да се спазват от малките и средни предприятия, които ги затрудняват. Аз е, мисля, че е, това би насърчило бизнеса и е, би насърчило и хората да бъдат предприемачи. И накрая по точка 9 от становището може би трябва да се почерта и европейския младежки капитал като една от възможностите. Благодаря от името на ГУЕ. Лапимат kiitokset oman ryhmäni puolesta esittelijä. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладчика за изготвения от него доклад. От дълго време обсъждаме тази тема. Ам, а именно, че културният туризъм може да бъде насърчен чрез определени мерки и да спомогне развитието на туризма като цяло. Но в тази връзка трябва да има по, ам, по-добра координация между мерките свързани с транспортната мрежа, мерките свързани с туризма. Културата и туризма не са някакви отделни теми. Те са теми, които са част от развитието на транспортната мрежа. Това е една идея, която може да бъде спомената. Сега Жил Евиденс. Um, благодаря ви. Бих искала да благодаря на докладчика. Мисля, че становището е качествено. Трябва да се подчертава значението на регионалния и местния туризъм. Както вече се каза, е, малките средните предприятия могат да играят много важна роля. Е, има връзка между съхраняването на културното наследство и ролята на туризма, е, защото туризма създава връзка с културното наследство. Ние трябва да посочим освен това какво могат да предложат регионите на туристите но също така това е начин за, собст... за, за гражданите да разберат собственото си културно наследство. Това е, е от жизненно важно значение. Трябва е, да се подчертае отново това. Сега е, бих, бих искала да кажа, че може би ще предложа изменения, за да стане по-ясна ролята на малките средните предприятия, защото успеха на туризма зависи именно от тях трябва да се намали е, сезонния характер. Например, е, някои говориха вече в комисията, когато е, обсъждахме туризма преди няколко седмици. Това би могло да се постигне чрез малките и средни предприятия. Отговорният туризъм също зависи от тяхната роля. Има още една точка, която не е включена в доклада, а именно ролята на езиците в културното наследство и туризма. Отново е, подчертавам, че връзката е очевидна Независимо от това дали става въпроса за официални езици на европейски език или езици, които са по-малко разпространени или езици на мълцинствата, е, те е, е, винаги осъществяват връзка с културата. Трябва да се подчертае връзката между културата и езиците. Тя не бива да се забравя, защото езиците са ключов фактор в разбирането на историята и особеностите на даден регион на Европейския съюз. Чеки Фостер. Благодаря. Благодаря и на докладчика. Туризмът е а, пепеляшка, ако можем така да го наречем. Всички колеги споменаха колко а, важни са малките и средни предприятия, колко важна е веригата на снабдяването – Милиарди евро се разходват за туризъм в Европейския съюз. Когато говорим за културното наследство, трябва да кажем, че много неща зависят от държавите членки. Има много стари сгради, които много скъпо се поддържат но все пак това е отговорност, която се поема от държавите членки и не трябва да се предприемат мерки, които да отнемат а, тази отговорност на държавите членки. А, освен на договорността, те трябва да предвижат и разходи за развитието на националния туризъм в съответната държава членка. Не знам. А, в, в Европейския съюз всичко си ни е много красиво. Не знам защо някой ще иска да ходи някъде другаде. Е господин Рекия, благодаря ви, господин председател, благодаря докладчик за спочната от него работа. Ще направя няколко допълнителни коментара. Първо, економическата криза от 2008 година насам сериозно засегна туристическият сектор в Европа. Вторият ми коментар може би бихме могли по-ясно да подчертаем в доклада материалното и нематериалното наследство, тъй като нематериалното наследство е голяма част от общото европейско наследство и също така е много важен за туризма фактор. Редица от колегите споменаха малките и средни предприятия. Чертая е, че културните дейности в Европа много често не са с търговско естество. И те много често също така се осъществяват от неправителствени или благотворителни организации, които нямат търговска дейност и затова те много тежко пострадаха по време на кризата, тъй като именно средства за тях бяха намалени на първо място. Ето защо трябва да отбележим и голямата разлика в въздействието, което имаш върху туризма, финансовата криза, между страните с високо конкурентна способност, които имат по принцип много добре разработена система за подкрепа, финансова подкрепа за културното наследство, било то под държавна форма, както във Франция, или под формата на данъчно облегчение, както в Обединеното кралство. В страните от политиката по сближаване обаче няма достатъчно стабилна система за поддръжка и насърчаване на културното наследство и затова те много тежко пострадаха от финансовата финансовата криза, което от своя страна и върху търговската дейност. Например, театрални спектакли, друг видове танцови спектакли, които се осъществяват паралелно с други дейности, са първите засегнати от намалението на финансирането. И в крайна сметка от доклада става ясно, че има разминавания в становищата. От една страна туризма представлява 8,5% от БВП на Европейския съюз и половината от този БВП зависи от културни дейности, материални или нематериални, т.е. около 5% от БВП на Европейския съюз са свързани с един сектор, който много тежко беше засегнат в финансовата криза и също така, който е отрасъл който ние не можем да се намесим с пряка финансова подкрепа. А знаете, че Европейската комисия не разп по отношение на културата не разполага нито с финансови, нито с регулаторни възможности да взима мерки. Така че всъщност има противопоставяне между наличието на един много динамичен отрасъл от една страна и друга страна един отрасъл, който е изправен пред сериозни трудности поради финансовата криза, поради своята структура и разнообразието на структурите за подкрепа на този отрасъл в различни държави членки, както и недостатъчната подкрепа, която отрасъл получава от политическо равнище, както на държавите членки, така и на европейско ниво. Така че трябва да обърнем внимание на тези трудности, пред които е изправен културният сектор. В Франция, например, 25% от културните дейности, свързани с нематериалното наследство в момента изчезват и това естествено има своето въздействие върху туризма. Олга Селенова. Олга Селенова има думата. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych také chtěla poděkovat našemu zpravodaji. Благодаря ви. Аз също бих искала да благодаря на докладчика за неговото отлично проектно становище. То е много добре равновесено и в него се представят както възможностите, така и рисковете. Имам няколко коментара. Първият ми коментар е свързан с точка 8 от проекто становището. Радвам се, че там се споменава значението на междурегионалното сътрудничество може би трябва да се замислим и за премахването на пречките пред туризма и през трансграничен туризъм. Трябва също така да погледнем съществуващите пречки по отношение на железопътния транспорт, например. Тъй като в рамките на няколко километра железопътна, железопътна линия се оказва, че цените на билетите са много различни. За, за пример, цените между билетите в Чешката република и Австрия, например. Втори въпрос е свързан с, с качеството на инфраструктурата в областта на културния туризъм. Тя също е от съществено значение. Бих искал така да спомена и колко важна е инфраструктурата, която позволява достъп за хората с увреждания. Това също е много важен аспект. Благодаря, Ертруд Клун. Um, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на колегите, които поставяха доклада днес. Тук е важно да се отбележи 40% от туристите в Европа идват от трети страни, които очевидно високо ценят европейската култура в цялото и разнообразие, включително и езиковото разнообразие, кухнята и други аспекти на нашето културно наследство. Ето защото трябва да помолим Европейската комисия да насърчава сътрудничеството между държавите членки за опазване на културното наследство. Само по този начин можем да запазим това високо равнище на културен туризъм. А по точка 14 говорим за достъпа до европейско финансиране за културен туризъм. Това според мен е много важен елемент от текста. Много често ме питат а, различните заинтересовани страни, работещи в, отра... в, в отрасъл на културни туризма, дали има някакво европейско финансиране, което не може да подкрепи тяхната дейност. Е е. Благодаря, господин председателю, уважаеми колеги. Няма нужда да подчертаваме отново колко важна е тази тема. А, аз също много често съм говорил по този въпрос. Съгласен съм с колегата преди мен и това, което каза тя. И няма да повтарям вече казаното, само ще добавя нещо. През последните десетилетия туризмът на световно ниво претърпя промени. В Европа Има страни като Италия, Германия, които привличат много туристи. Мога да спомена и Будапеща в тази връзка. Това е доста популярна дестинация в Европа. Има обаче и един друг феномен, който е свързан с световните промени в туризма – турист от Съединените щати или от арабските страни посещава вече повече обекти или повече страни в Европа. В брошурите има цяла палитра от дестинации. Може да се прави избор между различни места. Имаме обекти, които са уникални а, на световно ниво и нямат конкуренция. Такива обекти са част от културното ни наследство. Независимо колко и средства да се финансират, било то в Дубай или в Азия, такива обекти не могат да бъдат построени наново. А тези обекти, които ние притежаваме, те са уникални, са част от нашето културно наследство. Това е а, основното послание, което трябва да подчертаваме по-често. Това е послание, което трябва да отправим и към националните парламенти, и към комисията. Говорим тук за конкуренция, а ние имаме конкурентно предимство. Не говорим само за това, дали а, трябва да инвестираме. Ами, става въпрос за това колко а, голямо е нашето предимство в а, световен мащаб. И дали можем да създадем нови работни места посредством този туризъм и дали ще разполагаме с съответните ресурси, за да можем а, да придадем устойчив характер на този вид туризъм през следващите десетилетия. В четвъртък а, ще взема участие в конференция в Мадрид – организирана от ОНЕ. За ОНЕ културното наследство е сред ам, приоритетите на организацията. Благодаря ви. И аз се включих в списъка с изказващите, казва председателя. И аз също трябва да се изкажа. Значи историята и културата, те не могат да бъдат разделени, те са неразивно свързани. Аз съм от Берлин и има изследване, че 80% от туристите идват заради историята и след това и заради културата. Ние полагаме а, усилия да а, бъде включен този маршрут, свързан с желязната стена, стена в маршрутите, свързани с културата. Ще се чества 70 годишната от конференцията в Ялта. Следващата година ще се чества годишната получаване на суверенитета от страна на, на балтийските държави. Това също е история. Това е нещо, по което трябва да помислим, защото то е и история, и култура. Относно а, маршрута, свързан с желязната а, завеса, трябва да кажа нещо. една песен, която е много известна. Тя е германска песен, която е, много пъти е променяна. Първо се говореше за Тара, след това се говори за червената звезда, сега отново се говори за Тара. Виждате, с историята нещата се променят. на времето тази желязна завеса разделяше Европа и около тази линия въобще не е било възможно хората да се доближат. Имало е само военни, които се движили там, но покрай тази линия са се запазили много растения и животни, които ги няма никъде другаде. Така че, казвам отново, историята, културата и природата са неразривно свързани има и историческо въздействие, природно въздействие, економическо въздействие, особено за страни, които а, зависят до голяма степен от туризма. Трябва да помогнем а, за развитието не само на културата, но а, тя е много важна част от а, нашето наследство и трябва да я пазим. Сега давам думата отново на докладчика. Alles ist gesagt. Dann bedanke ich mich. Всичко ли сте казали вече? Добре. So we can continue. Да, ще продължим дискусията практически е, и ще имаме предвид и измененията. Е, срокът е 13 март 2015 година в 12 часа. Това е срокът за внасянето на измененията. So, wir kommen dann zum Punkt 5. Точка 5. Представяне на комисията ГД Морско дело и рибарство относно морското наблюдение. Господин Артик Миндер е тук, представител на комисията от ГД Морско дело и рибарство. Но трябва тук да си сменим столовете първо на подиума и след това можем да продължим. Exactly.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 Добър ден, дами и господа. Благодаря ви за възможността, която ми се предоставя да говоря днес пред вас. За мен беше много интересно да чуя изказванията, защото моята служба се занимава също така и с културно наследство, защото ние се занимаваме с морски туризъм. Е, но е, днес съм тук е, по друг въпрос. Искам да ви запозная с обща информация. Това е информация за документ на комисията, който беше прият миналата година през юни и искам днес да го обсъдим заедно. Е, тук вече сте чули изказване е, и представения за синята економика. През последните години ние съпровождахме развитието на интегрираната морска политика, е, желанието да постигнем по-големи резултати върху синята економика, Америка, е, като се съсредоточим върху новопоявяващи се е, индустрии, за да има устойчиво развитие и използване на е, морската среда, за да има по-голяма добавена стойност от брега до морето. Ние определихме различни области, които вървят успоредно с създаването на нови работни места, по силата на синята економика, като например корабоплаването, морското дело, а също така и добива на газ. Ние искаме е, да, да отстраним всички бариери пред устойчивото развитие. Искаме да предприемем дейности по синята економика и да развием различни инструменти, но моят PowerPoint презентация, като че ли е малко не върви с изказването ми. Сега е, ние искаме да работим е, съвместно с е, различни партньори, различни отрасли, с интегрирано наблюдение на морето. Вие вероятно знаете, че морето е област, която се наблюдава от различни партньори в рамките на самия Европейски съюз. Имаме около 400 органа, които се занимават с морското пространство на Европейския съюз, с радари, сателити, кораби, е, е, самолети и системи за обмен на информация. В, имаме 7 области, е, инспектори по транспорта, околната среда, рибното дело, граничен контрол, данък, митнически контрол, прилагане на законите и отбраната. Ние разполагаме с разнообразна информация, която се събира от различни партньори. Всички те са публични различни е, е, е, органи. Ние работим върху опазването на границите. Имаме разнообразни източници на информация, имаме доклади, разузнаване, данни и така нататък. Преди няколко години имаше огромни възможности за взаимодействие между тези партньори и в края на краищата те обменят наличната информация в рамките рамките на настоящата правна рамка. И аз вече казах, е, че е, има различни функции, граничен контрол, контрол върху рибното е, дело, инспектори в областта на митническите служби и взаимодействие. Около 80% от данните са национ... се събират от национални информационни системи, но около 20% се споделят на европейско ниво и най-вече чрез нашите европейски агенции, Европейската агенция за транспорт и Frontex, е, която е Европейската агенция за граничен контрол. Така че е, постепенно е, обменяме информация зад граница, дори между различните отрасли на економиката трансгранично в държавите членки е, се изготвят съобщения, оценка на въздействието. В държавите членки има 17 е, информационни системи за наблюдение на морската среда, но повечето от тях не могат да взаимодействат помежду си. И е, сега аз е, не искам да кажа, че ние говорим върху възможно най-голямото взаимодействие в, чрез интернет, защото там споделяме информацията, като използваме модели за общи данни. И аз е, съм е, се занимавала с тези въпроси. Е, така че най-добре би било в комуникето, обнародвано от комисията, да споделяме уместната налична информация, е, както с граждански, така и с е, военни органи. По този начин ще имаме по-добра информация за деликатните зони в морето. Е, по този начин няма да има дублиране, ще се спестят пари, ще се разработят нови информационни служби, ново поколение информационни системи и ще се подобри сътрудничеството между гражданската сфера и, е, е, и военните. Е, това е процес на доброволно сътрудничество в рамките на Европейския съюз, като искаме да насърчаваме доброволния обмен на информация между отделните органи при наблюдението на морската среда. Ние не говорим за власти само като национални органи и ние смятаме, че трябва да имаме предвид нуждите както на бизнеса, а също така и желанието да се работи и да се сътрудничи съвместно. Е, ние знаем какви са, е, каква е ползата, е, по-добро познаване на морската сигурност и на околната околната среда, по-добра ефективност, по-добро качество, по-добре реагиране, по-добра координация, а също така да се насърчават и иновациите, като развиваме информационни услуги, като например различните апликации, които бяха развити през годините в нашите информационни служби. Така че имаме общ една среда за обмен на информация, е, взаимодействие, интероперабилност, да се създадат инструменти и решения за връзка е, и сътрудничество, е, като съобразно технически стандарти, модели за събиране на данни, информационни услужби, а също така продължителен процес, свързан с техническата съвместимост на различните системи а, Какво по какво се водят много дискусии. Това не е нова система за наблюдение на морската среда. По-скоро трябва да това не е, национал... това не е отнемане на националната отговорност от страна на Европейския съюз, е, защото наблюдението се извършва изцяло от държавите членки и неговите органи, да се сложи край на отрасловата отговорност в областта на е, морето. Има специфично законодателство, което трябва да се прилага, но на доброволно ниво може да има има допълнителна ефективност, един допълнителен инструмент. Какво е станало до сега? Е, всичко е включено в нашето комунике. В различни области имаме различни законодателни инструменти. Вие сте запознати с SafeCNet, е, с National Single Windows, е, Eurosur, SESIS. Някои от тях обаче не са чисто законодателни. Те са свързана е с Европейската мрежа за наблюдение на океаните, мрежи за е, европейско корабоплаване, за риболовни кораби. Имаме те съществуват, прилагат се и се предполага, е, че постепенно се подобрява обмена на информация в момента. Това е изключително важно. Е, трябва да има същинска законодателна среда какво сме направили, е, е, за да. ние имаме различни пилотни продукти в държавите членки. Един от тях в Средиземно море. Той беше проведен чрез Blue Mass Med, друг в Балтийско море. И ние смятаме, че трябва просто да се подобри информацията между секторите през 2000 през 2010 до 2013 ние говорихме за проекти Емоднет, които отговаряха в по-голяма степен на нуждите на бизнеса. Започнаха проекти за сътрудничество в държавите членки. 15 държави членки взеха участие във връзка с е, е, Евросизъм 2020, като е, ние използваме е, европейски средства, за да се тества е, връзката между различните системи. И накрая рамката за политиката ние в имаме е, европейската, европейски дигитален дневен ред, морската стратегия на Европейския съюз, европейски дневен ред за сигурност, развитието на европейския дневен ред, стандартизи... политиката за стандартизация на Европейския съюз. Това е възможно за наблюдение и за съвместимост на системите. Какви следващи дейности се предвиждат? развитие на доброволен обмен на информация, стандарти по съвместимост на системите, а, е, електронни стандарти, е, опазване на национални данни, на европейски данни, преразглеждане на отрасловото законодателство в Европейския съюз, преразглеждане на процеса по прилагането на морската стратегия и накратко ползата от е, по-добър обмен на информация между отраслите трансгранично това, по този начин може да се подобри управлението на морето. Това е нещо много важно, за да няма заплаха, за да няма происшествия в морето, да се намали опасността, да се намали риска, да има по-добро познание, да бъдат да се, отново да се подобрява е, обмена на информацията между е, различните органи, обмен на информация между малки е, плавателни съдове, да да се види резултата от Европейската морска стратегия, прията миналата година, увеличение на сътрудничество между военни сили и граждански сили, Мога да посоча един пример за такова сътрудничество в Германия, например, където митниците и гранична полиция в момента осъществяват съвместни патрули и възлагат поръчки на техните съдове, общи поръчки. По този начин имаме транссекторно мислене, трябва да няма дублиране, да се увеличи ефективността, да се спестят средства, като се намали това дублиране и да се подобри съвместимостта между системите и иновациите, кой предоставя данни, получаваме повече информация, тези, които получават данни, работят по-ефективно и европейските граждани ще получат е, по-добра защита. Благодаря ви. Und... Благодаря ви. Економически и социален комитет също е изготвил становище по въпроса и се радвам, че господин Зимонт е тук, за да представи становище. Благодаря. Дария господин председател. Ще говоря на нидерландски. Ons advies in hoofdlijnen uiteen te zetten. Благодаря ви. Благодаря ви тази, за тази възможност да се възползваме от тази от поканата ви. Бих искал да продължа след казаното от представителята на Европейската комисия. Мисля, че това е едно естествено различие на усилията ни за подобряване на стратегията за морско наблюдение. Това е част от а, а, интегрираната стратегия за морско дело. И целта е да се подобри безопасността в открито море и също така да се подобри защитата на морската среда. През 2014 година имаше съвместно съобщение в което се потвърждава и се повтаря още веднъж голямото значение на морското наблюдение и факта, че обменът на данни по отношение на морското наблюдение е в основата на безопасността в морето. Това е общият контекст, в който разглеждаме въпроса. Е, нашият комитет поиска от Европейската комисия да разясни как възнамерява да подобри IT средата без допълнителни средства. В съобщението Европейската комисия споменава необходимостта от подобряване на информационната система и също така възможност за економии, като Европейската комисия предполага, че тези економии да се, да се използват за подобряване на интегрираното морско наблюдение. Споменава също така необходимостта от политическа воля и премахване на пречките, които са се появили поради наличието на стереотипи и нежеланието на отделните социални агенции да се откажат от своя традиционен начин на работа. Ето защо Европейската комисия предлага средствата да се насочат към дейности за обучение, обмяна на опит, за да се възползваме напълно от наличният опит, като например чрез форума за трансгранично сътрудничество в областта на, в Атлантическият басейн. Има и други а, асоциации, като например мрежата за сътрудничество в областта на морската безопасност и други. Като цяло целта е да се преодолеят всички пречки пред разработването на общата среда за обмена на, на данни в областта на морската безопасност. Също така трябва да отбележим, че говорим за въпроси свързани с сигурността. Трябва да се вземат предвид евентуалната опасност от туристически атентати. Трябва да се гарантира безопасността на моряците и на товара на товарните кораби. Затова трябва да се гарантира защита на данните, свързани с морското наблюдение от евентуални кибератаки. Докладът изкопано от Съединените щати през 2014 година за защитата на ключовата инфраструктура подчертава необходимостта от взимане на спешни мерки. Миналата седмица в Вашингтон вероятно сте посетили вече тази тема. Това е основната структура на нашето становище, становището на Економически и социален комитет. Господин председател, ние ще предоставим нашето становище на вашият докладчик и ще да отбележа, че на 24 март ЕКОСОК ще организира конференция по на безопасността в морето. Благодаря ви. Благодаря. Ки, Стелър? Не, господин Ван Декам. Благодаря, господин председателю. Благодаря ви за ценната информация. Ако може да ни дадете копия от тази презентация, за да я имаме. 400 различни служби в Европа се занимават с морско наблюдение и морска сигурност. В Съединените щати има само една служба и тя може да е толкова добра, колкото нашите 400. Въпросът е дали Европа е поела по правилния път. Това, което ме впечатли във вашата презентация е думата доброволен и вие казахте след това, а, изредихте какво не прави Европейския съюз. Не прави едно или друго, това или онова. А, чудим се за какво сътрудничество говорим. От една страна може всичко да се слива и да има една едина служба, а от друга а, страна говорите за това, че сътрудничеството не може да е доброволно. Може ли да представите по-структурно сътрудничество, така че тези 400 служби да действат по-хармонизирано? Преди време обсъждахме въпроса за Коста Конкордия и каква е връзката между Коста Конкордия и СИЗЕ тази обща информационна система. Каква е ролята на СИЗЕ? И тук опираме до въпроса за доброволния характер, с катастрофите по море и а, хората, които търсят убежище и а, идват по море към Европейския съюз. Благодаря ви. Um, Благодаря ви за полезния доклад. И а, аз се питам кога ще получим информация от областната комисия за този наличен инцидент. Очевидно, че все още има въпроси относно прилагането на наличният контрол. На теория са спазени процедурите, но на практика се оказва, че информацията не се уменя по възможно ефикасен начин. Аз имам специфичен въпрос. Ние Имаме много голям брой работници в областта на корабоплаването в Европейския съюз, нас 300 хиляди граждани и въпросът ми е как е на профсъюзите и как може най-ефикасно да се осъществява също морско наблюдение. Кейс Тейлор има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изложението на Европейската комисия. Имам два въпроса. Питам се, дали Европейската комисия може да ни обясни как да си представя сътрудничеството с военното морско наблюдение? Мисля, че беше споменато в контекста на граничният контрол. Питам, задам въпроса от гледна точка на прозрачността при този вид сътрудничество. Вторият ми въпрос е следният. Предвид невъзможността на Европейската комисия да предостави необходимото финансиране за допълнителните задължения, които бяха определени за Европейската агенция за морска безопасност, задължения гласувани от нашия парламент и нашата комисия по отношение на контрола на офшорните петролни платформи. Въпросът ми е как точно Европейската комисия възнамерява да гарантира възможност тази агенция да изпълнява своите нови задължения? От името на комисията сега отново имате думата. Благодаря ви. Ще продължа на английски, защото през цялото време работният език е английски. Ще започна с финансирането. Оперативно оперативната съвместимост, когато говорим за такъв проект, коства доста средства. Трудно е да можем да изчислим конкретните цифри, конкретните суми, защото ние разчитаме до голяма степен и на данни, които ни се предоставят от държавите членки. Но ам, ам, Ползите са много големи и ам, съставляват 90% от самото финансиране. Economic and Social Committees organizing, uh, but we do support member states in if they wish to upgrade their. Ако държавите членки искат да съвременят тяхната м, оперативна съвместимост, могат да се възползват финансирането. Някои от тях вече са го направили и са получили грантове. Има някаква финансова помощ, тя е скромна, но все пак. Господин Тейл, Тейлор попита за финансирането за за газ и нефт. Този проект не засяга само един сектор. Прави се опит да се получи оперативна съвместимост между отделните видове информации, между отделните сектори. Много усилия се полагат по подготовката. Всичко, което се прави, ще донесе до повече ползи, до повече информация, повече източници на информация, които ще се използват от държавите членки и да се извършва не на последно място наблюдение над платформите за добив на газ и нефт. Чрез допълнителната информация агенциите могат да се облагодетелстват от тази платформа за споделяне на информация. Относно образованието, или обучението. Това са все важни теми, защото има ново поколение от технологии, информационни технологии и отделните поколения технологии трябва да могат да сработват помежду си. Това е област, в която работим и полагаме много усилия. Използваме съществуващите мрежи, доколкото можем. Благодаря а, за казаното по отношение на Съединените щати и Coast Guard 2. Е, и когато им разказах за нас, те казаха, и, е, вие сигурно, сигурно си, че искате да го правите същото и в Европа, защото това, което ние наричаме СИСЕ, те го наричат МИСА. Ем, говорим най-вече за културата на сътрудничеството, за начина на мислене. Ем, и там ем, органите, които отговарят за морското наблюдение, смятат, че задачата, с която сме се заели ние тук в Европа, е по-сизифовска, отколкото при тях. Трябва да кажа, че е, разбира се имаме 400 отделни звена, но е, сме намерили начин по който те да работят съвместно, чрез ЕМСА, чрез Frontex и други организации. Знам, че не е лесно е, дебатата в комисията свързан с доброволно сътрудничеството. Сътрудничество продължи много време. Има различни законодателни разпоредби Говорим а, и за сътрудничество между а, администрациите и военните. Военните не могат да бъдат а, обект на регламентиране от а, Европейския съюз. Има правоприлагащи органи, които са под раздел 5 и след това има класически европейски методи. Има смесица е, и ние има различни аспекти, които са е, смесени, затова ние смятахме, че доброволното сътрудничество ще е най-удачният вариант. В държавите членки има все по-малко ресурси на разположение и все по-малко финанси на разположение, за да могат да се изпълнят задачите и за това е необходимо и сътрудничество и стимули. Когато има нещастен случай, като такъв свързан с Коста Конкордия, всички трябва да окажат съдействие. Няма да се спирам на това по какъв начин се подходи към този нещастен случай. Това не е моя работа, но много хора участваха, много неща се направиха, но не смятам, че чрез системата е могло да бъде предвидено а, това, че ще се случи. А, това е просто нещастен случай сътрудничеството между а, военните и гражданските организации е много важно, защото понякога а, различните звена разполагат с различни и, данни, а, защото военните оперират по море, а, там където гражданските организации нямат достъп или пък по границата и така нататък. Този проект не включва упражняването на военен контрол по границите или не се предвижда допълнително законодателство. Не говорим тук за промяна на функционирането на секторите, но а, военните също разполагат с данни, които са важни за изпълнението на ам, граждански операции и в някои държави членки, например като във Франция, те участват в граждански мисии. И за това смятаме, че е важно военните да си сътрудничат с гражданските служби. Трябва освен това да кажем, че говорим тук за обмяна на информация между държавните администрации и не сме обсъждали други варианти извън рамките на сътрудничеството между държавните администрации и държавните органи. Но това е допълнителна тема, която можем да бъдем обсъдим. Благодаря. Клаудия Монтеро Агора има думата. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ainda bem que se lembrou de, de me dar a palavra. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че се сетихте да ми дадете думата. Бих искала да благодаря на Европейската комисия за току-що направеното изложение пред нас. Важно е да се спомене механизма, свързан с е, морската среда. Е, стратегията за е, развитието и показва, че Европейския съюз се обръща към морето, което обединява много общности. Затова поздравявам комисията за това, че е обърнала поглед към морето. Е, поздравяваме те за тази чудесна инициатива. Е, в нея се споменават и целите на морската политика. Бих искала да задам два-три въпроса. Е, укрепването на програмата СИЗЕ предвижда участието на трети страни. Според вас не е ли важно да привлечете и нови партньори, защото рисковите и заплахите не спират на границата на Европейския съюз. Е, какво е участието на ЕНСА в е, тази програма, е, защото има припокриване на цели. Вие казахте, че трябва да отпаднат бариерите пред обмена на информация, но това зависи от структурите в отдалните държави членки. Как според вас могат да се проблеят тези трудности и да се подобри процес? Господин Фичик е много отдавна в нашата комисия и каза, че в Германия економически, екологичния, финансовия, транспортния министр и министърът по отбраната, всички те отговарят за морската политика. След това има и правомощия на ниво федерални провинции. Той винаги казва, че Хезви Холштайн е единствената провинция, от която произхожда той, кой, която се е осмелила да създаде е, отделна служба, но пък е, след това на федерално ниво това не се е случило. Примерът не е, е последван. No, they're not involved because because the, the member states are... а, а, държавите членки искат това да остане техен прерогатив. А, това до сега обаче е, това не е открито към трети страни, защото имаме достатъчни затруднения по прилагането на тези проекти в рамките на Европейския съюз. Така че ако привлечем трети страни, това ще стане просто невъзможно. Но морската стратегия на Европейския съюз, която току-що беше приета, е огромна съставна част от сътрудничество с трети страни, е, включително подкрепа на трети страни за наблюдението на морето, е, за развитието на е, инфраструктура, и изобщо преследват се съвместни цели. По структурата ние не сме се обръщали към структурите, нито в комуникето, което ви изпратих днес. Е, това е изключителна компетентност на държавите членки. Е, всяка държава членка определя структурата си за наблюдение на морето. Но от примера на господин Крамер мога да кажа, че има движение към уеднаквяване на структурите има е, е, също така една е, е, склонност да се уеднаквява структурите по места предвид на европейско законодателство. Например, при граничния контрол различни органи могат да участват. Държавите членки могат да решат, че могат и други ведомства да участват в тази работа. По примера за Германия, те, из, те изградиха Куксхавен, така нареченото, т.е. сектор за информация за морето и седемте ведомства, е, които отговарят за това, са представени е, е, така че това може да бъде пример за близкото бъдеще. За всичко да се събере на едно място. Това е почти навсякъде в държавите членки. Това е в е, Холандия съм видяла един от най-съвършените национални центрове за наблюдение на морето, но е, държавите членки е, обикновенно е, събират много ведомства на едно место, споделят информация, но всяко ведомство си има правен статут, е, трябва да бъде спазван той, има ограничения на правомощията. Е, всичко всъщност е съобразено с националното законодателство и с е, съответните конституционни разпоредби във връзка с наблюдението. И е, това е въпрос, е, е, който е добре да остане и обект на интерес на Европейския парламент, да се създадат възможности за сътрудничество. Съвместно можем да постигнем много повече резултати. Остава ни още на къде да вървим нагоре. Благодаря ви. Приключили сме с тази точка от дневния ред и преминаваме към шеста точка. Размяна на мнение с Комисията по Европейския фонд за стратегически инвестиции. Тази и другата а, точка са а, само за а, членове на комисията, но а, други лица нямат право да вземат участие, защото тези точки ще се обсъдят при закрити врата и ще направим няколко минути почивка.